Скъпи колеги, в петък сутринта имаше катастрофа между автобус и камион в региона на Бордо. Запалиха се и пет превозни средства и това се окажа една от най-тежките автомобилни катастрофи, която отне живота на 43 души. Повечето от тях бяха възрастни хора на екскурзия в Пиренеите. Те бяха само на няколко километра от домовете си, когато закупиха живота си. И тъй като тук сме във Франция, от името на Европейският парламент бих искал да пожелая бързо оздравяване на оцелелите жертви от на катастрофата и също така да изкажа най-искрени съболезнования с жертвите на загиналите.